ich möchte gerne die sitzung eröffnen und hoffe dass noch einige den weg zu uns finden. Äh, sie haben die Надявам се, че ще се присъединят останалите колеги към нас. Имате ли някакви възражения по дневния ред? Няма такива. Преминаваме тогава към втора точка. Одобрение на протоколите от заседанието от 1-2 декември и от 18 ноември. До края на деня трябва да кажете дали имате някакви възражения. Искате да поставите някакъв въпрос? Съобщение на председателя. Имайте предвид, че това заседание се предава на живо по интернет. Няма да има чешки превод, естонски, латвийски, малтийски и шведски. Останалите езици могат да бъдат слушани. Четвърта точка – обучение в ранна детска възраст в Европейския съюз. Това е първа размяна на мнения по този доклад. Докладчика госпожа Ханибол е тук и тя ще представи своя проектодоклад. Крайният срок за представяне на изменения по доклада е 14 февруари по обяд. На 17 март ще бъде гласуването. Госпожо Ханибол, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам тази възможност да представя доклада тъй като считам, че това е въпрос от особена важност. За пръв път разглеждаме в нашата комисия обучението в ранна детска възраст или поне откакто аз членувам в тази комисия. Важно е какво се случва с децата в ранна възраст, защото това определя тона за по-нататък в живота им. И могат да бъдат избегнати доста проблеми в бъдеще. Децата, които са преминали през такова обучение, също имат по-високи постижения в по-късна възраст. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим този толкова важен въпрос. Няма много научни изследвания в страните от Европейския съюз, затова ще се позовавам на научни изследвания в англоговорящите страни, най-вече в САЩ, където са извършени много такива изследвания. Съжалявам, че това е така, но така стоят нещата. Би трябвало да започнем по-сериозно да гледаме въпроса. Опита на САЩ и Европа показват, че намеса в ранна възраст, особено що се отнася до деца в неравностойно положение, могат да доведат в по-късна възраст до много по-добри резултати и економически постижения, когато тези деца пораснат. Има по-добро представени в училище, повече възможности за заетост, по-малко престъпления, по-добри взаимоотношения в семейството и добри, по-добро здраве. Затова трябва внимално, внимателно да обмислим въпроса за обучението в ранна детска възраст, за да преодолеем недостатъците на образователната система и а, за подкрепа на по-късен етап, например при обучението по чужди езици и прочи. Но тук говорим за ранната детска възраст и трябва да имаме предвид, че започнатото тогава ще продължи в бъдеще. На трето място в повечето държави членки няма инвестиции в обучението в ранна детска възраст, което може да доведе до много повече разходи на по-късен етап за коригиране на недостатъците, което е много по-неекономично. Това може да се избегне, ако нещата бъдат направени както трябва в началото. Има по-високи разходи с разрешаването на редица социални а, проблеми, свързани с заетостта, престъпленията и прочее, ако не се обърне внимание на обучението в ранна детска възраст не е възможно нито желателно да имаме обща европейска политика, защото има различни образователни традиции в държавите членки и обучението в ранна детска възраст се предоставя по най-различен начин в страните от Европейския съюз. Затова този доклад не се стреми към промяна на ситуацията, а по-скоро по какъв начин можем да подобрим обучението в тази възрастова група, и как да отдадем по-голяма видимост на този въпрос. Има доста разнообразие между държавите членки от гледна точка на качеството, също броя на децата, които участват в тези програми, услугите, които се предоставят. Има огромни разлики и докладът отчита, че един общ подход към обучението и грижите за децата в ранна възраст не е подходяща и би било трудно да се въведе такъв общ подход. Много по-добре е да се разработи една европейска рамка с общи ценности и цели и нужната структура и средства. Има държави членки, които са водещи в света в това обучение, но е необходимо да се разпространи техния опит и в останалите. Ранна детска възраст, тук имаме предвид за деца между нулева и 6 годишна възраст. В някои от страните започва обучението преди 6 годишна възраст. В Обединеното кралство, и тук за пръв път, е само тук ще спомена Обединеното кралство, има доклад на правителството по обучение в ранна детска възраст и там става ясно, както и за други държави, че тази възрастова група получават най-малко внимание, най-малко инвестиции между нулева и 3 годишна възраст не се обръща достатъчно внимание на познавателните аспекти, а от 3 до 6 годишна възраст на други аспекти, свързани с здравето и прочие. В доклада ни искаме да преминем от мислене за обучението на деца в резка възраст, като просто оставянето на децата в едно заведение или тяхното паркиране, образно казано. А, бихме искали да се предоставят много повече а, услуги. Също да се признае важната а, роля на обучението в ранните години Обучението, което е насочено най-вече към децата в неравностойно положение, ще има важни положителни ефекти в бъдеще. Това трябва да е основното ни послание. Следва да се наблегне също и на ангажирането на родителите, защото това е важно, за да могат децата в пълна степен да се възползват от обучението в предучилищна възраст. Това изисква обучение на родителите, Една от идеите е да се насърчи създаването и развитието на общностни инициативи, където хората от съответните места могат да провеждат срещи и да решават инициативи, свързани с развитието на децата, като се отчитат техните интереси. Искаме подхода да бъде фокусиран върху децата с ангажирането на родителите. В някои случаи предоставените здравни и образователни грижи не са, а, са нещо, което не се отчита в достатъчна степен от тези, които ги предоставят. Кампаниите могат да бъдат полезни, когато говорим за основните послания и участието на бащите в развитието на децата. Това да слушат и да говорят с децата, да ги обучават чрез игрови форми, да се набляга на децата с специални нужди, както и раното установяване на подобни специални нужди, изискват по-добро обучение на здравните работници, които се занимават с деца и да се обърне внимание на органите, които се занимава с тези въпроси във всяка от държавите членки. Освен това, вярвам, че изготвянето на програми, оценка и мониторинг също са необходими. В много от държавите членки, що се отнася до децата в неравностойно положение, подобренията в обучението в ранна детска възраст се оказват недостатъчни, особено за деца под 3 годишна възраст. Хората, които се занимават с тази възрастова група, също не са добре заплатени. Трябва да помислим за квалификацията за лицата, които се грижат за малките деца да сме убедени, че те имат нужната квалификация, както че ще се ползват от нужния статут и признание. В повечето от страните ранно обучението на тази възрастова група е в рамките на здравната система до 3 годишна възраст и в образователната система след 3 годишна възраст. Това означава обаче, че децата не винаги са добре интегрирани и съответно услугите, които се предоставят, не са от най-добрия интерес на детето. В този доклад ние се опитаме да насърчим държавите членки да разработят е, изцяло интегрирани системи. Има някои страни, които имат такива системи. Дания, Швеция и Финландия са сред тях и можем да се получим от техния опит. Разбира се, трябва да помислим и за достъпа до услугите. В много от държавите членки тези услуги а, са скъпоструващи. Много хора не могат да си ги позволят. Няма достатъчно места затова въпросът опира до това, кой се нуждае от такива услуги. На следващо място трябва да разгледаме а, как да се обменят най-добри практики между държавите членки. Както казах и по-рано, има много разлики в системите. Във Франция, например, а, децата започват а, да се обучават на 2 годишна възраст въпреки че не са задължени да отидат в училище преди 6 годишна възраст, а в Обединеното кралство те започват да се учат на 4 или на 5 годишна възраст. Затова обучението в ранна детска възраст е част от системата, нещо, нещо допълнително. Ние се нуждаем от система в Европейския съюз за споделяне на опита и за следение на най-добрите практики. За съжаление, структурните фондове на Европейския съюз и а, такива програми като Comenius, не се използват в достатъчна степен и призоваваме държавите членки да а, създадат по-добро познаване на тези възможности сред лицата, които осигуряват грижи за децата от тази възрастова група. На следващо място са ни нужни данни подобни данни за малките деца са доста малки, има малко емпирични данни на европейско ниво. Необходима е и качествена, и количествена информация за ситуацията на децата в ранна възраст. Както казах и по-рано, научните изследвания са доминирани повече от е, англоговорящите страни, най-вече САЩ, и не винаги резултатите от тях е, са релевантни, нито пък обхвата е достатъчно голям. САЩ е, се отличават от всяка от държавите членки на Европейския съюз. И тъй като има такова многообразие на услуги за децата от тази възрастова група, трябва да разработим подход за сравняване на опита на отделните страни, за да могат държавите членки да се учат е, една от друга. Някои се съмняват а, е, е, дали трябва а, да се набляга на тези модели в заведения. Северния модел, например, набляга на обучението на децата на, на открито. Така че можем да се получим едни от други. Необходимо е да се направят повече научни изследвания, за да видим какви да бъдат целите за обучението в ранна детска възраст и да направим това по един конструктивен начин. Ние работим също с съвета и с Европейската комисия. Аз ще разговарям с представителите на унгарското председателство по време на Зелената седмица. С госпожа Василио също водим разговори, както и с представители на нейния кабинет. И трите институции работят заедно. Надявам се да получа подкрепата на всички вас за този доклад. Благодаря ви. Благодаря. Искам да припомня, че Европейския съвет вече е, обсъди тази тема през 2002 година в Барселона и беше решено много неща да бъдат променени до 2010 година. Днес обаче виждаме, че почти нищо не се е променило. Има някои промени в някои държави членки, Но като имаме предвид колко трудно е за жените да съчетаят професионалния и семейния си живот, трябва да признаем, че няма кой знае какъв напредък. В моята страна, например, структурите за приемане на децата в ранна възраст не са много развити. Тук въжи принципа за субсидиарност. Ние не можем да наложим на която и да било държава членка да вземе мерки. Можем да се надяваме, обаче, че комисията ще направи съответните предложения, ще ги представи на парламента, това ще стигне и до съвета и ще могат да бъдат взети окончателните решения, така че да можем да използваме най-добрите практики, да се получават държавите членки едни от други и да се вдъхновяват от въпросните практики. Поне такава трябва да бъде нашата амбиция и цели до 2020 година. Трябва да намалим от 15 на 10% децата, които напускат преждевременно училище без да се дипломират и да направим всичко възможно за подобряване на качеството на обучението. Трябва да се отчитат също различните, различното състояние на семействата, да се позволи достъп на всички. Благодаря ви. Председница, не би се рад а, zahvalil oziroma pohvalil kolegico Mary Hannibal, ki je sprejela to pobudo. Благодаря ви. Превод? It doesn't work. Uh, torej mislim, da je German it works. In English not? Okay, mislim, da je osnutek poročila kolegice. Uh, Herr Kollege Zwerg. Ja. It didn't work. Is the English version now working? Yes. Yeah, okay. Please. Okay. <laughs> Uh, torej, kolegica <laughs> Meri Hannibal je prevzela zelo pomembno in. И така бих искал да поздравя колегите си, колегата, който всъщност поде, която поде тази така важна inicijativa. Тъй като определено има празнина в тази област на образованието и за това смятам, че заслужава Поздравления, подобна инициатива. Бъдещето на Европейския съюз а, зависи от а, финансовите инвестиции, както и от усилията, които полагаме за бъдещето на децата ни. Ранните години от а, детското развитие, както каза госпожа Ханибол, са от огромно значение. Както за познавателното развитие, психичното развитие, така и за физическото развитие на едно дете. Съгласен съм, че това е една празнина, която до сега не е разглеждана на европейско равнище, макар и да има добри политики и добри практики в тази област, които могат да послужат като образци и от някои държави членки в това число, в това число и някои от по-новите държави членки, източните европейски страни. Те имат какво да предложат на по-старите е, държави членки, имам предвид е, Словения и Чехия. Мисля, че докладът е доста изчерпателен, макар и някои теми да не са засегнати. Не се казва достатъчно за движението и здравословното хранене. Но до 13 февруари разполагаме с достатъчно време, за да внесем изменения, така че да подобрим документа. Що се отнася до решението от Барселона, по това време ние самите не бяхме убедени какво точно е най-сполучливо да препоръчваме. За възрастта между 3 и 6 години се излезна с препоръка която гласеше, че около 90% от децата в тази възрастова група трябва да бъдат обхванати от формалните грижи и образованието за децата. В миналото експертите излизаха с произволни числа, например една трета от децата. Аз мисля, че тези препоръки обаче трябва да се приспособят към действителността. Мисля, че на тази ранна възраст трябва да има по-голям дял деца, които участват в образователните процеси. Държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да гарантират участието на по-голям дял деца в образователните процеси, понеже това са години, които са много важни за познавателното развитие и цялостното развитие на детето. Много предстои да се свърши в тази област. Радвам се, че и Европейската комисия, разбирам сега, изготвя доклад и се надявам, че и двата доклада, наши и този на комисията, ще насърчат допълнителни действия в тази област. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. началото искам да поздравя Мери Ханибол за доклада. Особено е ценен и това, което е свършено до сега. А, а пък и изложението, представянето на доклада а, бе доста обстойно. Нека да кажа няколко думи по основните моменти от него. Хубаво е да се подчертае и кой е ценния капитал, кои са ценните ресурси, с които разполагаме е, в Европейския съюз. Имаме много такива. Естествено, възобновяемите източници на енергия са важен ресурс, но най-ценният ни ресурс са нашите деца. И това трябва да си го припомняме по-често и не само тук, на заседания на Комисията по културни въпроси. както каза докладчика, значението на първите няколко години, на ранното действо, е много голямо. Сега дали е, през първите три или през първите пет години децата освояват най-много, трябва да се види. Но така или иначе, ранното действо е от голямо значение. Затова трябва да отдадем необходимото внимание на обучението в ранна детска възраст. Естествено, обаче, децата трябва да е, имат възможност и просто да са си деца. Затова бе важно, че подчертахте тази тема за ученето чрез игра – тъй, че а, изискванията към децата а, не бива да са такива, каквито поставяме пред възрастните, каквито имаме на пазара, например. Децата трябва по собствен, забавен за тях начин а, да се учат. Както каза колегата, по такъв начин да се освояват както когнитивни познания, така и двигателни. Това всичко е необходимо за изграждането на една цялостна личност. Госпожо председател, бих искал да кажа, че съм особено доволен от това, което е свършено до тук. Мисля, че а, това ще се превърне в един чудесен доклад и чудесна препоръка. Важното е а, държавите членки да го вземат предвид и да започнат да го изпълняват и да си обменят най-добри практики. Много се радвам също така, както каза докладчика, че Ще се подчерта, че едно дете има право на баща и на майка, така че не се изпуска и значението на семейството. Това трябва да се подчертае, особено за една възраст, когато а, човек се чувства особено несигурен. А това са едни елементи, които укрепват увереността на младия човек. Благодаря. Dankeschön, Mrs. McLaughlin. Благодаря, госпожа Макларкен. Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Хъни Бол за подетата инициатива и за работата, която е свършила по нея. Всяко дете заслужава добър старт в живота и в образованието и а, вярвам, че универсалният характер на тия предложения е именно правилния подход. Искам и аз да подчертая значението на родителите и това, че може би самите родители трябва да бъдат обучени под някаква форма, за да могат да укрепят и образованието на собствените си деца. Друго важно нещо е събирането на информация и обмена на добри практики понеже ползите от ранното обучение е, за качеството на живота по-нататък е нещо, което е съвсем ясно и безспорно. Затова бих искала да се включат и тези съображения в действията по-нататък. Следващия оратор. Благодаря. А, впечатлен съм от работата на колегата Ханибал. Питам се обаче, къде би могло да се включи в доклада един проблем, който стои в редица държави, а именно децата от иммигрантски семейства. Тези деца имат специфични проблеми. През Председателката спомена принципа на субсидиарност. Всяка държава членка сама решава какво да прави, но понякога в Италия дори различните области са, имат различни системи. Хубаво обаче на европейско равнище да се отчете тази проблематика, като се припомни, че за редица държави членки проблемът е съществен. и е, да се предложат мерки за интегриране на е, децата мигранти. Благодаря, колеги. Ще припомня, че, че е, проблема за децата в нервностойно положение е засегнат. Господин Сапио Савала. Благодаря, госпожа председател. Европейската комисия приветства този отличен проект от доклад. Това е изключително важна сфера на политиката, на която до сега не е обръщано достатъчно внимание. Особено въпрото, които се поставят в доклада, изискват нашето по-голямо внимание. Този проект синтезира много добре различните аспекти на обучението в ранна детска възраст и грижите за децата в тази възраст. Ние вярваме, че ролята на ранното обучение грижи за децата подобрява шансовете в живота и качеството на живота на по-късен етап на тези деца. Също може да доведе до прекъсване на порочния кръг, в който изпадат понякога децата в неравностойно положение. И се създадат възможности за реализиране изцяло на потенциала на тези деца. Това беше подчертано и в изказванията на някои от депутатите. Европейската комисия скоро ще изготви съобщение по въпроса за ранното обучение и грижи за децата и ще използваме доклада, изготвен от Европейския парламент. Този проект от доклад е своевременен, като се има предвид, че унгарското председателство определи този въпрос като един от своите приоритети и по-късно се предвижда провеждане на конференция по този въпрос също ще бъдат направени заключения на съвета през месец май. Освен това, въпроса е включен и в работната програма до 2020, като се прилага открития метод на координация. Вярвам, че този проекто доклад подкрепя бъдещите действия в тази област. Има различни практики и традиции в Европейския съюз и има огромни възможности да се учим взаимно едни от други, за да прилагаме най-ефективните практики. Ние очакваме да продължим работата в бъдеще и очакваме да продължим сътрудничеството си в тази област с Европейския парламент. Благодаря. Госпожа Ханибал има думата. Искам да благодаря на всички, които казаха мили думи за доклада. Искам да се спра на няколко въпроса. Госпожо Пак, вие казахте, че не е споменат много добре въпроса за децата, които отпадат от училище. Ние би трябвало да направим нужното, да намалим бройката на тези деца. Необходими са изследвания които да покажат, че ако децата се обучават добре в ранни години, те ще имат и по-добри постижения по-късно. Господин Сфер, за въпроса за здравословното хранене и за движението в Европа. Съгласна съм с вас, може да бъде внесено изменение в тази посока. Също цифрата 90% предоставяне на услуги за обучение грижи за децата от тази възрастова група са благородна цел, която сме се поставили. Също каза се, че децата трябва да бъдат оставени все пак да изживеят детството си. Действително, децата не трябва да се претоварват, те трябва да са щастливи, ние бихме искали обаче те да получат нужните грижи и обучение на възможно най-ранна възраст. Така се подобряват техните шансове за в бъдеще. Госпожа Макларкин говори за това какво могат да направят родителите в рамките на семейството. Съгласна съм с вас, за това говорим за ангажирането на родителите в този процес, да се обучат и подкрепят родителите, ако имат нужда от това. И така стигаме до последната точка от дискусията, именно за децата на мигранти. Аз говорих общо за децата в неравностойно положение. Разбира се, децата на мигрантите често са в тази категория, т.е. те имат едно двойно... Те са ощетени два пъти. Аз живея в Лондон, аз съм работила в училищната система и съм виждала много деца, които не идват от англоговорящите страни. Етнически малцинства. Това е ужасна фраза, но така се описват тази категория хора. И често децата от тази група се нуждаят от повече подкрепа. Те се нуждаят от специални грижи. Ние можем да предоставим такива грижи. Това е добре не само за децата, за да реализират своя потенциал, както казваме в доклада, Последното нещо, което Европейския съюз като цяло би желал, е да имаме една категория, ниша категория лица, мигранти, което създава все повече проблеми. Затова имаме стимул децата на емигрантите да получат специалните грижи, от които се нуждаят. С удоволствие чух казаното от е, Европейската комисия за прилагането на е, метода на открита координация. Отново искам да ви благодаря за подкрепата и очаквам да продължим съвместната ни работа до приключването на този процес. Благодаря. На 19 феврари ще получим препоръките на комисията и госпожа Ханибал, която вече е в контакт с комисията, ще обсъди тези препоръки и съответно ще се опита да ги включи в своя доклад. Не е необходимо да се пише нов или допълнителен доклад, мисля, че ако се отчитат препоръките, е, ще може да гласуваме този доклад. Благодаря на госпожа Ханибал. Сега преминаваме към следващата точка, пета от дневния ред. Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии. Тази тема ме занимаваше много миналата година. Комисията създаде една динамика. Сега вече навсякъде се говори за културни и творчески индустрии. Понякога дори се прекалява. Сега давам думата на Мария Тереза Санчес Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Доклада е, отговаря на инициативата Зелена книга на комисията, е, озаглавена отключване на потенциала на културните и творческите индустрии. Предизвикателството на глобализацията и на цифровизацията заплашва тези индустрии, но от друга страна дава нови възможности за тяхното развитие – и подобряване на техния потенциал, който до голяма степен още е, не е достатъчно използван и дава възможности за тяхно, техния растеж. Затова е необходимо да се създаде, създаде една европейска динамика в областта на културните и творчески индустрии. Ще се спра на основните елементи, които считам за най-важни. Първо – двойственото естество на тези индустрии. Двойствено, защото те имат економическа значимост, създаване на работни места, економически растеж и богатство и от друга страна културен аспект, който допринася за социалното и културното интегриране на европейците. Те играят важна роля в насърчаване на езиковото разнообразие, социалното и териториално сближаване и за демократизацията на достъпа до култура. Те насърчават междукултурния диалог. Ролят, имат, ролята им за економиката е изключително важна. Те допринасят за иновациите, за внедряването на новите технологии, за е, информационните и комуникационни технологии. Много важно е също така да се наблегне на условията на труд, социалните, правните и данъчните аспекти в рамките на тези индустрии. И както спомена и госпожа Ханибал, необходимо е да бъде направен анализ на тези индустрии. Не в цяло, а индустрия по индустрия за да се очертаят специфичните им черти и да се разберат трудностите и предимствата. Предложенията в доклада са в 6 области. Първо образование, подготовка и приобщаване. Трябва да се гарантира творческото, художественото и културно образование на гражданите, за да се поощрява познаването на изкуството и културното наследство. За да се постигне тази цел, трябва а, да се изготвят програми за обучение, да се осъществи сътрудничество между професионалистите в е, творческите и културните индустрии с образователните институции да се обменя добри практики, опит, и за да може да се увеличат е, компетенциите и да се информира, на, освен това, широката публика чрез организиране на дебати, чрез сътрудничество с местните власти. Е, културните и творческите индустрии е, играят важна роля за образуването на творчески центрове на регионално и местно равнище – които ще засилят економическата дейност, ще, културния туризъм и ще поощряват опазването на културното наследство. Трябва да се поощрява мобилността на всички творци, за да може постиженията на местно равнище да достигат и до национално равнище. Второ, разпространението на произведенията в ерата на цифровизацията. Необходимо да се осъществи техническа и финансова помощ за цифровизацията на цялото културно наследство, да се въведат общи европейски стандарти. Мисля, че е, трябва да се поощрява държавите членки да продължат цифровизацията. В рамките на единия пазар трябва културното съдържание – да бъде достъпно онлайн. Да има законни е, е, предлагане на услуги в интернет да се е, контролира съдържанието, да се създават нови продукти и услуги, които да създават економически растеж и европейските граждани да имат достъп до това съдържание, като същевременно се защищават авторските права трябва да се адаптира законовата рамка и по-специално разпоредбите по отношение на специфичната конкуренция в културната област. Трябва да се е, поощрява превода, субтитрите, да се въведат специфични мерки например, в рамките на програмата Медии и култура за, за периода 2014-2020 година да се въведат в тези произведения, примерно, да бъдат представени в рамките на конкретни фестивали. Трябва да създаде една многоезикова платформа, която да обхваща всички професионалисти в културната област и в която те да обменят опит и да си сътрудничат в общи пилотни проекти, за да може културата да се разпространява извън границите на съответната държава да се даде пълна информация за юридическите правила, за възможностите за финансиране като се предоставят консултантски услуги в областта на финансирането и на управлението на предприятия. Трябва да се подготвят способни професионалисти, които да а, си осигуряват и финансовата страна на творческите и културните проекти, да имат лесен достъп до кредити, защото банковите и финансови институции не познават спецификата на този сектор. Когато е, говорим за финансиране, трябва да се гарантира стратегически инвестиции и адаптирано финансиране към потребностите на тези индустрии, което означава да се е, въведат нови финансови инструменти, банкови гаранции, е, рисков капитал и други. И към съществуващите възможности за финансиране трябва да се гарантира техническа помощ при отпускането на е, кредити или на средства от фондовете и да се под Ощряват местните е, и регионалните власти да правят, е, е, да правят всичко възможно за финансиране или за свързване на обръщане към финансовите институции. Трябва да се използват и малките и средни предприятия. Може да се използва и микрофинансирането в краткосрочен план за осъществяването на културни проекти чрез партньорство между частен и обществен сектор за стимулиране на културните и творческите индустрии. Местните и регионални власти трябва да се обвържат в мрежа за обмен на добри практики и осъществяване на трансгранични и транснационални пилотни проекти за да се създаде съревнование между културните и творческите индустрии. Опитала съм се да включа в доклада всички идеи, формулирани в нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря, Мари Терез. Бих желала сега да напомня, че в доклада има много неща, които сме обсъждали през последните 8 години. Аз изготвих първия доклад а, за положението на творците през 1992 година. Там бяха включени някои искания, които бяха повторени в доклада през 1996, после в доклада през 1999 година и преди две години в доклад е изготвен от друг колега. Междувременно много малко неща се случиха. Живота на творците трябваше да се облегчи, да се стимулира тяхната мобилност, да им се осигурят някои данъчни облегчения, за да ни плащат високи данъци за срок от 3 месеца. В Франция нещата бяха доста благоприятни за творците и трябва да се отразят всички тези елементи в доклада. Не само въпроса за самите а, индустрии, но и на лицата, които си изкарват прихраната чрез тях. Господин Белинг, благодаря, госпожа председател. Искам да направя няколко коментара на холандски. Аз съм докладчик по становище за доклада на госпожа Санчеш Смит от името на Комисията по индустрията и научните изследвания. Важно е да се изготви становище на комисията ИДРЕ, за да се изясни на първо място, че тук говорим действително за творци, за културни и творчески индустрии и че същевременно а, става дума за един отрасъл, който е доста важен за нашата економика. В зелената книга се посочва, че тя отговаря за 2,6% от приходите в економиката на Европейския съюз, което подчертава възможността на този сектор. Тук са включени а, творците, аудиовизуалният сектор, много други области. Затова мащабите на този сектор е са действително големи. В доклада на госпожа Санчес се подчертава и важността на достъп до финансиране. Това е особено важно за малките и средни предприятия, които работят в този отрасъл. Често обаче няма достатъчно финансови средства, за да могат да бъдат реализирани съществуващите идеи и за да се запазят тези идеи. Ето защо е необходимо да осигурим финансиране, независимо ще нарич... как ще наричаме този тип финансиране, но да допринесем за развитието на този сектор – да се осигурят под различни форми финансови средства за предприятията, работещи в тази област. Беше споменат също и въпроса за облегчаване на данъчния режим. Важно е да се отчита също и облегчаване на режима с ДДС. Понякога се прави разграничение между ДДС, плащано за продукти, които се предлагат онлайн и тези, които не се предлагат онлайн. Необходимо е действително да осигурим по-благоприятна данъчна ставка за ДДС за продукти, търгувани по интернета. Работи се в момента по цифровата програма на комисията. Необходима е регулаторна рамка тази област. Много от нещата вече се вършат онлайн в този сектор и това ще продължи и в бъдеще. Хората трябва да са сигурни, че съдържанието, което са, те създават, ще бъде защитено в достатъчна степен. Хората, работещи в този сектор, искат да имат нужната защита на съдържанието, което предлагат по интернета. Необходимо е да се направи връзка между образованието и този сектор – както и между индустрията и е, творческите е, професии. Тук се използва термина индустрия. Творческите индустрии са много важни е, като традиционни индустрии. Всеки, който развива някакъв тип технология в автомобилостроението или други области, има някаква връзка с творчеството. Затова трябва да има такава връзка между творческите и традиционните индустрии и да се стимулират тези връзки. По този начин ще гарантираме, че идеите от творческия сектор ще намират реализация в промишления сектор. Това е особено важен въпрос. Няма да се спирам на другите въпроси, които вече бяха засегнати. Благодаря. Благодаря, господин Келе, има думата. Благодаря, госпожа председател. Първо, искам да благодаря на докладчика за чудесната работа и за усилията, които е положила за този доклад. Мисля, че е важно а, да се съсредоточим действително на културните и творческите и, и индустрии, понеже усилията са много пръснати до сега. И в областта на реалните политики не съществува твърде много и рядко си даваме сметка, че тези отрасли са наистина важни. 2,6% от БВП е, давате, а пък 5 милиона са работещите в този отрасъл, което е съществен дял. Вие, госпожо председател, казахте, че подобни разисквания се водят от 18 години, което трябва да ни накара накрая да свършим нещо, да си набележим цели и да кажем ето това искаме да постигнем. Защото често пъти се е, критикуват политиците и политиката именно заради това. Много се говори и малко се върши. Та, трябва да се заемем с нещата на практика и е най-вече за да сделките онлайн във връзка с правата на интелектуална собственост са много важни е, теми, които трябва да засегнем. В Франция вие споменахте стимули, в моята страна също има освобождаване от данъчно облагане. Та, е, а, може би е, си струва да разгледаме тези въпроси на, в общо европейски, европейски план а, е, и да нахвърляме идеи за конкретни цели, които да си поставяме заедно с а, тези, които предлага Мари Терези, и някои други. И всички останали въпроси, по които не е, не е предприято нищо като действие толкова много години. Председателката, благодаря ви. Бих искала пак да посоча, че ако сме имали възможност, сме щели да свършим нещото, нещо. Не искам да оставяте с впечатление, че не вършим нищо. Това, което се опитваме да направим е да повишим осведомеността на онези, които трябва да предприемат действията. Изпълнителната власт предприема действията. Това, което ние правим и можем да направим е да изготвим предложения. Да дадем идеи, и да ги предоставим на Европейската комисия. Следващия оратор. Благодаря ви. А, смятам, че доклада на госпожа Санче Смит поставя много важни въпроси, които са изключително важни за културните и творческите индустрии. Имам чувството, че творческите и културните индустрии трябва да са извор на вдъхновение за разработването на информационни технологии. Този въпрос обаче е малко косвено засегнат в доклада. В творческите и културните индустрии има а, оператори, които се преплитат с други а, отрасли, други сектори, но а, в този сектор се преплитат култура и економика. Нещо, което не е подчертано достатъчно в Зелената книга на комисията и може би би могло това да се подчертае в доклада. В Германия има се води дискусия. Поощряването на културните и творческите индустрии не трябва да а, се ограничава само в, в класическите структури, музеи, театри и така нататък, и не трябва да се противопоставят различните аспекти. Така че да не пострада културната дейност. Защото някой, например, наблягат повече на економически аспект. Трябва да се е, запази този бином, тези два аспекта, култура и економика, да вървят заедно и да не се противопоставят защото всеки един от двата аспекта е важен. В петта точка вие подчертахте, госпожо е, Санче Смит, е, проблема с финансирането и по-специално за подготовката на творците и на всички работещи в творческия сектор. Творците творят, това е така. Проблемът е обаче, че когато иска да покажат това, което са сътворили, трябва да имат някои познания по счетоводство, по а, финансиране и економика и затова трябва да, се, е, да получат помощ. Смятам, че в сътрудничество с търговско-промишлените камери в държавите членки може да се гарантира една такава помощ на творците. И това, което въжи за малките и средни предприятия, въжи и за университетите. Знаем, че банките в момента имат резерви да отпускат а, кредити на а, в областта на, на културата и творчеството. Това трябва да се промени, за да може да се финансират а, културните и творчески индустрии. И трябва да видим тези елементи, тези економически, финансови аспекти могат ли а, да а, се включат в а, програмата за насърчаване на а, творческите културните индустрии, дали може да им се гарантират дотации. защото има случаи, които дотациите са изключително малки и недостатъчни. Може да помислим и за структурните фондове. Защото проблемът засяга преди всичко общините и регионите. Знаем, че творците много често се намират в а, тежко положение, не са застраховани, не са здравно осигурени, имат проблеми с данъците и ние трябва да поемем нашата отговорност и да поставим въпроса с социалното осигуряване на творците на национално равнище и между другото и на европейско равнище да поставим този въпрос, за да се предложат мерки, методи, които да гарантират а, сигурността на творците. Това е, е, трябва да се подчертая в доклада. Благодаря ви, каза председателката. Благодаря. Благодаря и на докладчика за свършената работа. Творческите и културните индустрии заслужават а, сериозни инвестиции и реинвестиции, за да могат да стигнат до центъра на европейската економика. Трябва да видим как можем действително да отключим този потенциал, как да обучим хората от тия отрасли, за да могат да се възползват от съществуващите сега възможности, най-вече в онлайн среда. От това обаче а, проистичат и проблеми. Трябва да се види какви са те. Когато става въпрос за споделянето а, на данни, а, интернет, свалянето от интернет, трябва а, да са сигурни, да са спокойни творците, че ще получат заслуженото за работата, която а, вършат. Трябва да осигурим и реинвестирането. Това са едни конкретни въпроси, които бих искала да намерят място в доклада. Как хората ще са сигурни, че ще получават възнаграждение за работата си и как ще се гарантира запазването на качеството на тази работа в Европа? Следващия оратор. Благодаря. Искам а, а, да спомена, а, че не бива да отделяме внимание единствено на творческите индустрии, а също и на сценичните изкуства. Има сериозни затруднения в тия професии, в това число неактивни сезони, които достигат до 3 месеца, например. Много наши актьори, музиканти в Италия наистина много дълго време а, живеят без работа. А, това са периоди, в които те не се осигуряват а, и се чудя, не би ли била комисията да насърчи създаването на един набор от най-добри практики в Европа и а, да се насърчат пък и правителствата от своя страна да вземат преди тия най-добри практики и да предприемат конкретни действия. Председателката, благодаря ви. Господин Бойс, има думата. Господин Борис, Благодаря, господин председател, И аз искам да благодаря на докладчицата за свършената от нея работа, понеже той действително откликва на искане, отправено от повечето министри на културата в Европейския съюз. Те се изказаха доста критично по отношение на стратегията за Европа 2000, през 2000, до 2020 година, като подчертаха, че културните аспекти някакси са заобиколени в а, стратегията. Също подчертаха, че а, изобщо темите за творческите индустрии изцяло липсват в стратегията. Затова мисля, че нашите разисквания и докладът ще попълнят една празнина в стратегията Европа 2020. Това е един двустранен въпрос. От една страна имаме стопанската страна и трябва да осигурим дългосрочно обучение както на предприемачите, предприемачите така и на гражданите на Европейския съюз. Според мен трябва да се обърне внимание на културното образование, което ще има положително въздействие на бъдещите, новите предприемачи. Ако те са добре образовани, те ще могат професионално да подхождат към тази област. Важно е да се обърне внимание и на потребителите на културни продукти. Така че да могат да изискват и да получават и да избират висококачествено съдържание. за економически аспект Предстои да приемем много важен доклад за единния пазар. Това е един доклад, за който принос са дали много комисии. И в тази връзка също трябва да разгледаме културните индустрии, защото именно единния пазар ще бъде средата за насърчаване и за споделяне на култура в цяла Европа. Може би е една доб... това би било и добра идея за източници на финансиране на тези отрасли. Говорим също така и за европейски средства в подкрепа на културните индустрии. Аз съм се занимавал с това въпрос на регионално равнище и а, ви уверявам, че в момента повечето тези отрасли се състезават за финансиране с други предприятия, предприятия от други отрасли и е много трудно да се определят допълнителни специализирани източници на финансиране. В днешно време е лесно да се финансират технически идеи, но не и културни идеи. Затова мисля, че си струва да разработим една конкретна специфична програма, насочено именно към културния сектор. Това би трябвало да се превърне в един основен елемент от политиката за сближаване и бих искал този въпрос да се разгледа от Европейската комисия, защото в противен случай много трудно ще бъдат такива предприятия конкурентоспособни. Благодаря ви. трябва да кажем едно нещо. Беше поискано становището на доста комисии. Например, беше поискано такова становище и от ИМКО, но те не предоставиха такова становище. Не знае тяхното мнение дали съвпада с изразеното тук. Трябва да бъдем по-настойчиви в тази посока. Благодаря ви много. Благодаря за този много кратък и последователен доклад, в който засяга основните аспекти. На базата на опита, който имам от моята страна, трябва да подчертая, че въпроса за творческите е, индустрии получава много по-голямо внимание сега, отколкото в миналото. Много хора знаят, че това е нов отрасъл на економиката, който може да създава заетост, да помогне на хората, които работят в този отрасъл. Това съм забелязала от работата ми в рамките на търговската камера. Необходимо е да се гарантира достатъчно финансиране на фирмите, работещи в тези сектори, след предоставянето на нужните планове. Необходимо е да се вземе обаче политическо решение и да сме готови да осигурим изключения за някои от аспектите. Трябва да обърнем внимание на културните институти, които работят в тази област, да им осигурим подкрепа, както в сферата на културата, така и при изготвянето на бизнес планове. Т.е. трябва да наблегнем както на творческия, така и на бизнес аспекта от тяхната дейност. Необходимо е да осигурим финансови инструменти дори за малки фирми, за да могат хората да се препитават а, чрез работа а, в тези компании. Когато говорим за творците, за културните индустрии, ние не а, говорим а, просто за хора, които произвеждат материални блага, но говорим също и за изпълнителите, които имат сериозни трудности, свързани с социалните осигуровки и данъчното облагане. Необходимо е да се фокусираме за това върху конкретни области, когато разгледаме този въпрос. Господин Стоянов. Ви, госпожо председател, аз поздравявам и госпожа Станче с а, а, много интересния доклад. За мен тази тема е, е, е много европейска тема, изключително важна за а, Европа, защото става, става дума за, за културното развитие и ценности на Европа. Аз бих искал да, да ви дам две идеи относно економиката на, а, на а, а, тази творческа индустрия. Аз самия през последните около 20 години съм реализирал доста проекти от тази творческа индустрия и винаги при реализацията им съм имал две основни трудности. Едната е, и е данъчната. За нея спомена и господин Иво Белет. А, основно става дума, разбира се, за данъка на добавената стойност, който в Европа е навсякъде около 20 на 100. А, и на около 15 на 100 от общото финансиране за проекта в крайна сметка. И, и бихме могли да предложим да има някакви облегчения, дори и не пълни в тази посока, а иначе останалите данъци, като данък печалба и така нататък, не отежняват в такава степен тези проекти и тази индустрия. Въпрос номер две винаги е свързан с финансирането и намирането на финансиране. Ако тези проекти а, отидат и се борят за обичайното банково финансиране заедно с останалите индустриални проекти, да ги наречем, а, и търговски проекти, те из, изпадат в едно много неравностойно положение, защото останалите индустрии имат много бърза възвръщаемост на средствата, за разлика от културната индустрия. И, и в този ред на мисли аз бих предложил а, да изградим да предложим да бъде изграден и Европейски фонд, и национални фондове, в които тези проекти да могат да кандидатстват и да получават безлихвено или кредитиране с една символична лихва, което ще улесни реализацията им. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря ви. Хелга Трупел. Благодаря на госпожа Санче Смит за отличната й работа. Убедена съм, че е много важно да помислим за дефиницията на културни и творчески индустрии, защото в Европа има най-различни културни институции, които се финансират от обществения сектор или държавата както има и области, и които са чисто културни, и както има и а, търговско-културни е, институции. Оркестрите, например, се финансират от държавата. Така че трябва да правим разлика между субсидирането от държавата културни институции, които нямат търговски характер и културната индустрия, която произвежда продава на пазара модата, музикалната индустрия. Така че нека да помислим за разграничаването на тези е, две понятия. За да не се включат всички културни продукти в търговската област. Когато говорим за културни и творчески индустрии, е, понякога е трудно да се споразумеем по а, съдържанието, да решим кое е в класическата културна област. В Германия преди време се твърдеше, че се, в културния сектор има повече работни места, отколкото в автомобилостроенето. И е, че е, всъщност самите работещи знаят това, но политиците не си дават сметка. Когато говорим за културна индустрия, трябва да а, е, разграничаваме от чистата култура. Това са два аспекта на културата, разбира се. и културната политика трябва да се преплита с всички инициативи в економиката. Тук стигаме и до стратегията за 2020 година. Културните и творческите индустрии участват в економическия растеж. т.е. те трябва да бъдат включени и в европейската економическа политика, в стратегията до 2020 година. Госпожа Райнер е, е абсолютно права. Има малки културни проекти, които се сблъскват с много големи трудности. И точно по отношение на тях може да се използва като инструмент микрофинансирането. Необходимо е също да уточним дефинициите на економичес... някои економически е, понятия, като примерно културен продукт. И накрая искам да кажа, че е изключително важно е, да е, гарантираме е, спазването на авторските права, защото а ако те не са защитени, продуктите много трудно ще намерят мястото си на пазара. Благодаря. А сега дам думата на госпожа Ханибал. Благодаря. Няколко коментара съм получил госпожа Коста, която, за съжаление, не се чувства добре и не е на днешното заседание, затова ще ви запозная с нейните коментари. Първи коментар е свързан с това, че творческите и културните индустрии са много важни двигатели на развитието и новаторството в, раз... в економиката изобщо. В Германия, в културната индустрия, най-вероятно има повече хора, отколкото има в автомобилостроене... автомобилостроенето. В Великобритания Хората, които работят в културната индустрия, са точно толкова, колкото и в финансовия сектор. Така че не бива да се е, пренебрегва по никакъв начин тази е, сериозна заетост. Значи, госпожа а, е, Коста говори за две конкретни категории, които смята, че трябва да се добави от една страна модата и от друга страна културния туризъм. Според нея това са едни отрасли, които се характеризират с висока степен на творчество, творчество и предприемачески е, дух и следователно са от голямо значение за конкурентоспособността на Европейския съюз. Също предлага да се осигури по-добра мобилност за артистите и заетите в тази област. Комисията също така а, подкрепя инициативите в тези области и за неправителствени организации чрез бюджетни ресурси и създаването на конкретни програми, подобни на програмата за медиите. Благодаря. Госпожа Алисън Краб има сега а, думата от Европейската комисия, заместник ръководител на звено. Благодаря. Комисията приветства вашия доклад. Основното ми послание днес след обед е просто да подчертая сходството между а, това, което получихме от Зелената книга миналата а, есен и това, което се повдига в проекто доклада от госпожа Сан, Санчес Шмидт. Доколкото си спомням, последното заседание, на което се срещах, срещахме, беше през декември. Имаше 350 отклика, отговора на Зелената книга от различни страни, от различни отрасли от а, властта, от органите на местно самоуправление, също от асоциации, неправителствени организации и то половината от тях не бяха от европейското ниво, а някои бяха от регионално и национално ниво, така че много се радваме, че се получи такъв отзвук и в държавите членки. Нека сега да спомена основните области на близост с зеления, зелената книга. Едно много важно послание е, че се отдава голямо значение на регионалното измерение. Много хора, много са подчертали този аспект. Това е нещо, което е много важно. Трябва да се начертава чрез създаване на мрежи, формални и неформални, създаването на клъстери и разпространяването на положителните резултати. Друг важен момент е необходимостта от добри прогнози за необходимостта от умения, които ще гарантират развитието на индустриите и съответното задоволяване на тези нужди от обучение, формално или неформално. Става просто за обучение, както творчески, така и чисто стопански бизнес умения. Друга важна тема, която се повдига много пъти, беше, разбира се, финансирането. Там бяха дадени много добри примери за нови идеи за финансиране и микрофинансиране. Естествено, че това е проблем, а, който се посочва от предприятията в индустрията. Много от тях са малки, някои много са и микропредприятия и а, се сблъскват с огромни затруднения в изсигуряването на а, финансиране. А, а, не на последно място поради факта, че работят най-вече с нематериални активи. И а, не, не по-маловажен въпрос е защитата на правата на интелектуална собственост дадени са редица примери за това как могат да се разработват нови бизнес модели, как да се насърчава този процес. Относно плановете за по-нататъчни действия, както казах през декември, ние в момента довършваме, все още го довършваме, анализа на отклика, който получихме в резултат от зеления доклад, зелената книга. Надяваме се с, през следващите няколко седмици, до няколко седмици да излезне а, обобщението, а, което ще се последва и от съобщение на комисията. А, и то ще съдържа предложения за а, политики и, и а, предложения стратегически характер. Относно стратегията Европа 2020, това е наистина едно послание, което много подчертано се отправя от министрите на културата. Смятаме, че има някои положителни а, признаци. А, виждаме, че а, цифровата програма отчита необходимостта да се подкрепят индустриите, които са източник на съдържание. Тоест, вече нямаме съсредоточаване само върху техническите стандарти. После в Европейския съюз на иновациите изрично се споменава значението на творческите индустрии за новаторството, не само техническото новаторство, но също и социалното новаторство. Това е отразено и в съобщението на комисията от миналата есен относно това как регионалната политика допринася и следва да допринася за интелигентния растеж. Това е едно много важно понятие за културните и творческите индустрии, защото те много често са тясно обвързани с съответния си регион те е, често дават е, конкурентно предимство на регионите, затова трябва да залегнат в една стратегия за регионално развитие. И така, през последните а, няколко месеца се набра а, добра инерция и се надяваме по-нататък да надградим върху а, вече а, свършеното. Надявам се, че и вашия доклад ще ни бъде от полза. Благодаря. Съвсем накратко. Изслушах всички изказвания. Мисля, че всички са убедени в значението на културните и творческите индустрии. Радвам се, че всички като че ли вървим в една посока, виждаме е, проблемите по, по един и същи начин. Е, особено потребността да се е, запазят и двата аспекта, културен и економически, е, да се осигури финансирането, да се въведат нововъведения в областта на финансирането облегчаване на данъчната тежест, нещо, което е много чувствителен проблем на европейско равнище и то не само в областта на културните и творческите индустрии, така че там ще срещнем особени трудности. Беше подчертана и необходимостта да се е, е, разглеждат е, културните институции индустриални институции като истински предприятия, е, човек може да е песимист, защото от е, близо 20 години говорим за това. Хубаво, че бяха споменати и структурните фондове. Ние ще поискаме становище от Комисията по регионалното равнище. Доколкото знам, до сега не е предприето нищо конкретно, но може би трябва да проучим всички възможности за използване на структурните фондове, които могат много да помогнат на регионално и местно равнище културните и творческите индустрии Четах също така а, предложението да се включат а, този проблем в приоритетите за стратегията до 2020 година. И ще спомена това непременно в моя доклад, защото е интересно тези индустрии и интелигентната култура, която е спомената в стратегията, да бъдат обвързани, защото интелигентната култура е включена в европейската а, политика. Значението на авторските права, съгласна съм, но а, мисля, че вече има доклад по тази тема. Ще се опитам да включа предложенията, които бяха направени тук. Нямам повече какво да добавя. Благодаря. Благодаря. Казвам председателската. А, имаме. Разполагаме с доклада на Мари Дарез. Можем всички внимателно да го проучим и да обмислим измененията до 7 февруари по обяд. Това е крайния срок, а гласуването му в комисията е предвидено за 16 март. Запишете си тези дати. Благодаря ти, Мари Терез. Благодаря на представителката на комисията. И преминаваме към точка 6 от дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година. Комисия раздел комисия. Това е технически въпрос, но е важно да, да се знае дали средствата са били изкарчени както трябва. Господин Мортен Лъкегард. Ähm, Благодаря, госпожа председател. Искам най-напред да припомня на някой от колегите, За какво става дума при освобождаването от отговорност? Всъщност това е решение, чрез което Европейския парламент на базата на препоръка от съвета и декларациите на Сметната палата приема приключването на сметките по изпълнението на бюджета. Съгласно процедурата, парламентът или дава съгласие за освобождаване от отговорност или не. Ако разгледаме годишния доклад на Европейската сметна палата, трябва да подчертаем, че обикновено се установява, че кохезионната политика е сред лошите примери, но има значително намаляване на броя на грешките и в рамките на тази политика за това парламента е, трябваше да намери друга изкупителна жертва. Сферата е, на политиката на образование и гражданство може да послужи за е, такава изкупителна жертва за 2009 година. авансовите плащания възлизат на 87% от всички. Те са, при тях няма съществени грешки, но има известно увеличаване на броя общо на грешките по приключването. 25% от извадката включват такива грешки, което предизвиква критики от страна на докладчика. Аз разговарях с докладчика и той изглежда е на мнение, че има малко преувеличение, което е и моето мнение. Искам да обясня за какво става дума. Тези 24% се отнасят само до извадката свързана с приключванията. Но ако разгледаме общата цифра, виждаме, че общия процент на грешки е 2-2. Тоест няма основания за паника, освен ако много настоявате. От гледна точка на нашата комисия би трябвало да покажем на другите комисии и на съвета, че средствата, изразходвани за култура, са добре похарчени средства и че е необходимо да се увеличи бюджета за образование, например, през следващата година. Това е в наш интерес. Затова не бих искал да се наблегне на това мнение на, на докладчика и да се създава такова общо погрешно впечатление. В моето становище се опитвам да намеря баланса между тенденцията за намаляване на процента на грешки и от друга страна за това, че Европейската комисия може и трябва да направи повече, за да се сведят грешките под 2%. Това е достойна цел, която можем да се поставим. Освен това се подчертава, че большинството от средствата се освоява чрез национални агенции и че в този контекст като неизправна страна се посочва по-скоро Европейската комисия, но трябва да имаме предвид, че държавите членки се занимават с изпълнението. Ние приветстваме усилията на Европейската комисия за подпомагане на агенциите, които освояват тези средства, за подобряване на тяхното счетоводство. Използването на електронно подаване на молби също допринася за подобряване на процедурата. Необходимо е също да се намалят забавенията в плащанията, за да може своевременно да се стигне до приключване след авансовите плащания. Какъв е графикът? Доколкото разбираме, до 1 февруари можем да представяме предложение за изменение. Гласуването в нашата комисия е предвидено за 3 март. Ние очакваме да получим вашите предложения за изменения и аз ще преценя дали да проведеме среща с докладчиците в сянка или не. Можете да ми дадете сигнал, ако желаете такава среща. Бих желал да чуя вашето мнение. Аз вече разговарях с докладчика и се договорихме, че този въпрос не трябва да бъде преувеличаван. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Разгледахте ли внимателно откъде идват е, тези 2% грешки, от е, коя област? Като се има предвид е, малкия обем на плащания, как може да се допуснат грешки? 2000, 5000, 10 000 евро при такива случаи, какво, как може да има такъв процент грешки? Това е много технически въпрос. Аз се опитах да го поставя при разговорите ми с докладчика. Той обеща да ми даде допълнителна информация, защото това действително е уместен въпрос. Надявам се той да ми даде отговор, за да бъдем по-точни. Хелга Трюпел. Благодаря. Тоест, Мартин, ти ще ни запознаеш с това, откъде идват тези 2% грешки. Аз съм съгласна в обща линия с предложението. Относно точка 5, където е записано, че се препоръчва. По-скоро трябва да напишем, че настояваме Европейската комисия да ускори работата. Малко да подсилим текста, иначе нямам други възражения. Председателката, давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря ви. Първо, а, искам да кажа, че а, в общи линии съм съгласен с това, което каза докладчика господин Льокегор. Наистина няма а, причина за паника. Имаше някои недоразумения, които може би проистичаха от а, лоши формулировки в а, доклада. Преди два, а, две седмици комисаря Василио говори пред бюджетната ви комисия и тя мисля, че успя да обясни а, това пред а, тази комисия. Доколкото разбрахме, докладчика обмисля това да подчертая, че вече имаме три положи, поредни положителни а, резултата. А, да, мисля, че а, това стана ясно тогава и се радваме, че и вашия доклад е в а, същата насока. По конкретния въпрос за 2% грешка, поради методиката, която се ползва от Сметната палата, положението е такова, че голяма грешка в един проект може да доведе до обща голяма е, грешка. Тоест, е, има един проект, който, от който всъщност проистича е, тази грешка от 2%. Само, че той влиза в извадката, както и останалите, и затова излиза такава а, стойност. Каква е грешката? Тя се състои в това, че продължението за проекта е подадено след крайния срок и е било прието, което се счита за 100% грешка, което след това се превръща в 2% обща грешка от общия общата стойност на изпълнения бюджет. Естествено, обаче, не искам с това да кажа, че не трябва да се полагат усилия да се е, сведат до минимум изобщо грешките, но е, оттам идват нещата, от първоначалното становище от методологията, която се ползва, но се, но се радвам, че успяхме да изчистим това недоразумение, това, което а, е, предложи а, е, Комисията по бюджетен контрол, а, е, тази глава да се посочи като основна грешка. Та, искам да ви уверя, че правим всичко възможно да намалим а, нивото на грешките, но също трябва да се има предвид, и това е нещо, което се казва и тук в комисията, а, че трябва да се внимава колко стру, с това колко струва контролът. Тоест, тежестта, която контролът а, носи след себе си да трябва внимателно да вземаме решение относно това, кога са необходими допълнителни контролни действия. Аз имам все пак въпрос. Тази стойност на грешката, тази грешка от 2%, какво точно е станало? Отклонени са средства, оползотворени са не за това, което е трябвало комисията. Не, няма никаква измама. Това е административен проблем или проблем в процедурата по избора и оценката на проекти. Изчезваме микрофона, извинете. Случая, за който говоря, включва множество а, участници. А, става въпрос за проект по програма Младеж – много от участниците обаче са били над горната е, е, възрастова граница. Но това не е измама. Но естествено, това е грешка а, е, а, в това, че а, това несъответствие е трябвало да бъде констатирано и не е трябвало да се плащат тия пари. Имаше някои грешки и в досиетата по програма Еразъм. И това е свързано с а, реалния престой на студентите. Дали е, престоят е бил 5 месеца или 6 месеца и дали има доказателства за това. Например, има изплатени а, средства за 6 месеца, пък Сметната палата а, стига до заключението, че престоят на студента, на студента е само 5 месеца. Ето такова е обичайното естество на грешките, с които се сблъскваме. Първият пример не е нещо лошо само по себе си, защото всички, всички ние подкрепим ученето по принцип. Не бива да се изключват хората над 25 годишна възраст. Да, и аз съм чувал само тези два примера и преди. Така че да, действително тук се е, възниква въпроса за това а, колко средства трябва да отделяме за контролни действия. Това е важен въпрос. И така, крайният срок за внасяне на предложения за изменение. Надявам се да няма много такива. 1 е февруари. Гласуването ще се състои на 3 март. Благодаря господин Егор. благодаря и на комисията за отговорите и обясненията. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Младеща в движение. Рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа. Втори обмен на възгледи с господин Звер ще проведем. Това е един колега, който е бил министър на образованието в страната си в Словения и а, му давам думата, за да ни запознае с проекта си за доклад. Благодаря. Това е Вторият размена на мнения по доклада, първият обмен на мнения в рамките на комисията беше много добра. Имаше известна критика, бяха направени някои пояснения. Договорихме се за начина по който ще функционира тази водеща инициатива. Надявам се, че това, този дух ще се запази и при днешния обмен на мнения. ЕКОСОК, Комитета на регионите също изготвиха своите становища. Това е единствената водеща инициатива, за която отговаря нашата комисия. Както знаете, това е в рамките на стратегията 2020, която цели да се осигури интелигентно и всеобхват, интелигентен всеобхватен растеж, като се гарантира по-голяма мобилност и по-лесен преход на завършилите своето образование към пазара на труда. Тази инициатива участие е свързана с образованието участие с заедостта. Затова комисиите, отговарящи за образование и за заедостта, ще дадат свои становища. Може би ще имаме известни конфликти с комисията по заедостта, но е трудно да се направи разграничение между двата аспекта. И така, кои са очакваните резултати от тази водеща инициатива. В сферата на образованието целта е да се намали броя на отпадащите от училище, подобряване на образованието, подобряване на качеството на обучението, не само университетското образование, но и професионалното обучение, освен това, признаване неформалното обучение. Това са областите, в които желаем да бъде постигнат напредък. Както знаете, висшето образование е една от най-важните области, включени в тази инициатива. Искаме процеса от Болония да продължи по-нататък. Бихме искали нашите университети да се модернизират, да се превърнат в университети от трето поколение, да бъдат по-отворени към економиката, към околната среда. Бихме искали университетите не само да предлагат обучение и научни изследвия, но и които могат да предлагат своите постижения на индустрията и за опазване на околната среда. Някои западни университети са достигнали нужните стандарти. Надявам се, че при реформата на процеса от Болония ние ще можем да настигнем в това отношение Япония и САЩ. Много важно е също и професионалното образование и обучение. Тук се прилага процеса от Копенхаген. Тази система е още по-тясно свързана с економиката. Би трябвало да я направим обаче по-привлекателна за младите хора. На следващо място въпроса за заетостта. Това е тема, която ще бъде разгледана от комисията по заетостта. Позволете ми сега да обобщя някои от основните моменти, които бяха засегнати при първата на дискусия. Нашата председателка вярва, че тази инициатива не може да се конкурира с всички съществуващи програми. Това е инициатива, която е допълваща вече съществуващите програми. Професионалното обучение и образование трябва да бъде също включено. Целта е да се постигне 40% на лицата, завършили висше образование. И тук трябва да се включат не само хора, които завършват университетите, но и 40% високо квалифицирани специалисти, които придобиват своите умения чрез други методи, не само чрез университетско образование. Всичко това са важни аспекти, които трябва да фигурират в дискусията ни. Освен това, председателят подчерта и класацията на университетите като не особено добра идея, Необходимо е да имаме уебсайт с информация, която студентите могат да използват, когато решават къде да продължат образованието си в кой университета. Господин Ликегард подчерта необходимостта университетите да бъдат още по-тясно свързани с бизнеса. Той говори, говори също за примахването на пречките между университетите и бизнеса. Беше подчертано също, че процеса от Болония не е довел все още до по-добро признаване на образованието, получено в чужбина. Има също и малка практическа стойност това, което е направено. Господин Скурия поиска да няма съкръщаване на бюджета за млади хора и за програми като тази всички многогодишни програми за младите хора да продължат да се прилагат. Госпожа Клеер подчерта, че трябва да се фокусираме не само върху висшето образование, но също и върху професионалното образование и обучение. Няма да е лесно да постигнем целта от 40%. Ако се опитам да обобщя накратко, искам да се спра на следните основни моменти. Младеща в движение е инициатива, която трябва да бъде всеобхватна. Това означава, че тя трябва да включва всички аспекти на образованието, включително професионалното образование и обучение. Не става дума за подмяна на съществуващите вече програми, а за продължаване на съществуващите програми, като същевременно се предлагат някои новости и подобрения. Следва да подчертаем също и отвореното образование, което е свързано с бизнеса и а, неговата среда. Трябва по-добро признаване на резултатите от образованието, а, образование получено в чужбина, както на формалното, така и неформално образование. Нуждаем се от повече инвестиции в програми по заетостта и образованието за младите хора. Нямам предвид само общи програми, а по-скоро инвестиции в обучението на ученици и студенти. Ние изоставаме значително от инвестициите които се правят в САЩ и Япония, които ни служат за критерии. Що се отнася до класацията на университетите, необходимо е да се предостави широка информация, да бъдат примахнати някои от пречките, да се гарантира по-голяма мобилност. Това е свързано с средства, като предоставянето на безвъзмезни средства и на заеми за участниците в тази мобилност. Трябва да подадим, подобрим езиковите умения, също да решим проблемите, свързани с социалното осигуряване. Необходимо е да се намерят нужните ното съфинансиране за мобилността. Искам да подчертая две възможности. Едната е спомената в доклада на комисията, именно възможността Европейската инвестиционна банка да предоставя заеми и безвъзмезна помощ за студентите. А втората възможност е използването на Европейския социален фонд за облегчено финансиране на обучението на младежи. В заключение, позволете ми да кажа, че тази водеща инициатива съвпада с а, няколко важни процеса и събития в Европейския парламент. Ние приехме стратегията 2020 и към този момент се бяха прияти важни решения, свързани с структурата на европейския бюджет за следващата финансова година перспектива дали европейските институции ще подкрепят общностните политики или ще осигурят така наречената мека политика, която е свързана отчасти с образованието, обучението. Всички и от дясно, и от ляво трябва да обединим своите сили за реализирането на целта, която сме се поставили, а именно подобряването на образованието в Европейския съюз. Утре ще се проведе дебат по този въпрос и ние ще говорим за финансирането след 2013 година. Освен това, господин Салвадор Герига Поледа ще бъде наш гост. Господин Сорин Иван също ще бъде тук и ще обсъдим на новата финансова перспектива с тях. Ще говорим за структурата на новият бюджет, както знаете. Структурата на бюджета отразява бъдещата структура на европейските политики. Очаквам тези разисквания. Гледам сериозно на задачата, която ми е възложена и разчитам на подкрепата, която ми оказахте по време на първата размяна на мнения. Благодаря. Благодаря. Преди всичко ще кажа, че когато за първи път се запознах с предложението, помислих, че става въпрос за някаква шега. После обаче си дадах сметка, че наистина е необходимо да се заемем с този въпрос. Трябва да продължим дебата по определянето на компетенциите, на уменията, когато говорим за програма, в областта на образованието. Трябва да имаме предвид, че тази програма трябва да упрости процедурите, да улесни обмена между младите хора. До сега обаче не сме успели и в международната класация не сме на добро място. Може би трябва да направим наша собствена класация и да се съсредоточим върху качеството на образованието в Европа. Малко обаче се е, споменава и се говори за равенството на двата пола. Тук се говори, че младите трябва да се образоват за да получат по-лесно работа, да намерят подходящо работно място. Това е вярно, но човек учи не само за, за, защото иска да си намери лесно работа, а защото просто има призвание. Тоест, обучението, образованието е нещо повече, едно по-широко понятие. veľké úpravy na to, aby bola reálna. Ďakujem vám pekne. И а, не трябва да се опитваме да създаваме категории. Нека да гледаме на положителното в този доклад, казва председателката. Сега давам думата на господин Кели. Uh, uh, uh, think... Благодаря. Има много положителни страни. Една от тях е това, че студентите ще пътуват в чужбина, ще учат там, ще работят, което ще доведе до едно по-добро усещане за Европа, по-добро разбиране на света, в сравнение с тези, които никога никъде не са пътували. Така че това е една много важна инициатива, ако искаме да създадем повече Европа и повече усещане за европейска принадлежност. Това въжи поне за страни като моята. Това мисля, че е важен приоритет. Така че имаме идеята, имаме и средата, в която тя да се реализира. Мисля, че повечето от целите са изпълними и е важно да се изпълнят. Намаляването на отпадането от училищната система с 10% е изключително важна цел. Беше казано също, че 35% от работните места ще изискват висше образование до 2020 година, а 50% от работните места ще изискват професионално обучение и а, квалификации. Това води до нуждата за укрепването на ученето през целия живот, дори и за запазването на съществуващата заетост. Е, това е изключително важна е, идея и е, в нея, във връзка с нея имам два въпроса. Бих искал да получа повече пояснения относно идеята за това, че лице с квалификация от продължаващо обучение, казвате, ще получава гаранции за намиране на работа. А само, че за какво имате пари по, по това продължаващо обучение? Дали става въпрос за гимназиално обучение, например, или а, висше образование? После пък във висшето образование дали става а, а, въпрос за всяко ниво, в това число а, докторантура? възможностите за продължаващо обучение и изобщо понятието за продължаващо обучение е различно в зависимост от отправната точка, от образователния ценз. Мисля, че това трябва да се поясни и да се разгледа. Колкото повече хора започнат да пътуват и да работят в чужбина, толкова по-добре. понеже това ще доведе е, до положително отношение към Европа, което ще се разпространява сред техните контакти и е, като цяло ще се, разпро... ще се разпространи едно положително настроение. И накрая съгласен съм с колегата, който спомена, че е необходимо поне част от университетите да бъдат вкарани в модерния свят и да се разбулят преувеличените им идеи за собствена важност. Да, да мисля, че е, ни трябва една Европа с е, по- реалистични университети, които да са пригодени към е, потребностите на стопанския свят е, е това да е определено е една област, е, в която има много какво да е, постигнем и, и много цели в тази връзка, които да си набележим за постигане на 2020 година. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Благодарение на неговата работа превръщаме нещо доста неясно в началото в по-конкретен проект. Имаме по-ясни насоки. Сега от всички нас зависи да дадем своя принос за изчистване на някои от аспектите, които са залегнали в доклада. Тук се съдържат насоки, които могат да бъдат следвани и след това да намине в детайли. Това е, надявам се, един от приоритетите в програмата 2020 да се наблегне на студентите, да се наблегне на обучението и връзките между обучението и заетостта. Това е особено наложително. Да се изчистят недоразуменията, които съществуват в някои от многодишните програми по образованието и младеща. В края на дискусиите ще има някои положителни елементи, ще бъдат дадени ясни насоки на държавите членки. Европейския парламент и Европейския съюз трябва да направят нужното, за да създадат нови възможности за бъдещето на нашите младежи за по-добро образование и заетост. Председателката, благодаря. Благодаря. А, смятам, че Милан е извършил истински подвиг. Темата има огромно значение. Какво бихме правили без нашата младеж? Когато говорим за младеща в движение, трябва да не забравяме, че все пак темата е от национална отговорност. И ако искаме да направим нещо в рамките на тази инициатива, трябва да подкрепяме държавите членки и да създадем механизъм за координация, защото иначе всеки ще е, дърпачагата към себе си и а, много трудно ще може да се осъществят нещата на европейско равнище. Освен това, смятам, че тази инициатива а, трябва да отчете търсенето и предлагането в областта на а, образованието, защото много често младите се разочароват, когато след завършване на образованието си не могат да си намерят работа. В Австрия, например, може е, човек да получи техническо образование и е, тогава по-лесно си намира работа, но е, не всички могат или искат да учат това. Така че трябва да се проучи търсенето и предлагането на пазара на труда и обвързването му с обучението. Има. И трябва да се е, е, направи това на европейско равнище, защото иначе държавите могат да е, го тълкуват различно. Искам и аз да поздравя докладчика, господин Вера, за отлично свършената работа. Всички въпроси, споменати в доклада, са включени и в стратегията до 20-та година. Документа е изключително важен именно поради това, за защото ще ни позволи да постигнем цели, които никога не сме достигали в миналото. Европейския съюз никога не си е поставал толкова амбициозни цели. Ако искаме да увеличим броя на вишистите, и ако искаме да намалим броя на младите, които прекратяват учебния процес преждевременно и не се дипломират, ако искаме да имаме новаторско, модерно образование, е, да подобрим е, качеството на образованието, трябва да помним, че всичко това е, трябва да става в интерес на младите. Младеща винаги, младите си задават е, винаги въпроса дали ще намерят работа след завършване на образованието. Това е много важно за тях и всички разбира се, въпроси свързани с образованието са от правомощията на държавите членки. Ние можем да приемаме дългосрочни стратегии, но ако държавите членки не ги прилагат или не ги транспонират в своите национални или регионални стратегии, трябва да се откажем от тези амбициозни документи. Именно за това смятам, че на първо място трябва да се осъществува и координация между съвета, комисията и парламента, и едно, един друг конкретен въпрос. Говорим за мобилността на младите, за тяхната отговорност. На пленарното заседание в Страсбург говорихме за Беларус. Това може би е подробност, но тя си има своето значение. Ние сме отговорни за мобилността на младите. Някои е, държави в Европа, които не са членки на Европейския съюз, а, се характеризират факта, че 70% от населението никога не са посещавали Европейския съюз. За това смятам, че може програмата Еразъм да обхване и младите от тези държави, които не винаги имат достъп и до университетско образование в собствената си държава. Нека мислим за мобилността на младите в, цели, в целия европейски континент, не само в Европейския съюз. Смятам, че този документ може да ни позволи да направим това за младите, като младите в Беларус. Благодаря ви. Хелга Трупел. Благодаря. Искам да се върна към необходимостта от координиране между държавите членки преди време комисията и господин Баросо представиха една много амбициозна програма, стратегията до 2020 година и това веднага срещна един негативен отзвук в Германия. Какво пак иска да ни налага Брюксел се казваше. За това е, координацията е изключително важна, особено когато става въпрос за толкова е, съществени проблеми. А, знаем, че е, е сложно, но именно координирайки на всички е, равнища регионално, национално и европейско, ще можем да постигнем тези цели. Процесът от Болония, който беше споменат от Дорис, е, подбуди редица дебати. Знаем, че то се прилагаше по съвсем различен начин в различните страни. В Германия беше трудно, в Швеция по-лесно и затова не е лошо да си припомним какви бяха грешките в рамките на този процес от Болония и да извадим съответните полуки, за да не ги повтаряме. В някои страни, като Германия, например, е, в малко студенти е, е, отиват в чужб, да учат в чужбина. Хубаво е да обобщим опита на всяка една страна и да извлечем полуките от грешките или да използваме най-добрите практики. Има университети, които имат прекрасни структури а, за улесняване на а, стажовете и ученето на студенти в чужбина. Господин Лъкегард, на Jamen, øh, så vil jeg godt have lov til at... Øh, и аз бих искал да кажа две думи накрая. А именно да подчертая, че нещата в крайна сметка са в ръцете на държавите членки. Нищо обаче няма да стане, ако не поемем по правилния път, ако не изберем правилния подход, ако държавите членки и съвета не преценят, че тази инициатива си струва. Аз съм съгласен с тези от вас, които казаха, че инициативата и стратеги... Е, трябва да бъде обвързана с стратегията Европа 2020, с стратегията за растеж там. Ако не обвържеме нещата с растежа, ще бъде много трудно да се получи финансиране. Тоест на политическо равнище трябва да осигурим вързаност с стратегията и по-специално частта за растежа. Това е моя призив да не оставяме инициативата на етап доклад, поредния доклад, който да събира прах по рафтовете. Напротив, трябва да се, да се съсредоточим заедно върху отделни области по един съгласуван начин. Предлагам да се съсредоточим в връзката между мобилността, продължаващото обучение. За да може мобилността да стане а, път към успех в а, международна среда. Та, това е. Благодаря ви. Искам да кажа само а, няколко думи по един от коментарите. А, не става въпрос за програма. Казва се Младеж в движение. А, това е един призив, който ние подкрепяме. това, което искаме е да гарантираме, че съществуващите програми ще продължат да съществуват и да се развиват. А, така а, ученето през целия живот а, да получава повече, а, повече ресурси и подкрепа в бъдеще. В момента разполагаме с Еразъм, с Леонардо, но те не са съгласувани. И това има предвид под младеж движение – тези програми, които вече съществуват и не се оползотворяват добре, е да се укрепят, а но не да се разписва една рамкова програма, която да ги обедини. Не. Просто ще се опитаме да а, подобрим а, връзките между тези програми през следващия период от 2014 година там. Комисията най-накрая май също разбра какво имаме предвид. не създаваме нещо ново, просто се опитваме да укрепим усилията, които вече се полагат. естествено, в рамките на съществуващите програми искаме да постигнем и това, което говори госпожа Ханибол в нейния доклад във връзка с ранното обучение това, което сме е, постигнали в областта на университетското образование, също е нещо, което се опитваме да укрепваме. Ако вечно прилагаме принципа на субсидиарността, няма да стигнем твърде далече. Е така, тук се опитваме да координираме а, нещата, да обменяме е, добри практики. Защото това е нещо съвсем възможно и осъществимо в рамките на младеж в движение. Опитваме се да отворим очите на хората и да гарантираме, че бюджета за бъдещи периоди няма да бъде урязван. Не можем да настояваме на младеж в младеж в движение, а после да се окаже, че програмите са доволни и на по-малко пари. Не. равенството на половете. Да, и аз подкрепям равнопоставеността на половете, но трябва да се внимава. В образованието специално се вижда, че момчетата се справят по-зле. Ако искате да кажете, че има повече момичета и жени в образователните програми, отколкото момчета и мъже, да, това е факт. А, така че, а, като говорите за равенство между половете, а, това би означавало, че подкрепа трябва да се окаже на мъжете. Комисията иска ли думата? Госпожа Ериксън, заповядайте. Уважаеми депутати, членове на Комисията по културата, искам да кажа няколко думи също. Знаете, че Младеща в движение е амбициозен на инициатива. Това е стратегически дневен ред, а не програма. В нея се предлагат, него се е, предлагат е, определени мерки. Искам да ви запозная с малко по-актуална информация. Миналия път вие получихте информация от мен при първия обмен на мнения. Важно е на този етап да кажем, че вече сме обсъдили инициативата и че сега навлизаме в етапа на прилагането и преминаваме към ключовите действия. Интересно е да уточним, че се движим в срокове и започваме да прилагаме много от мерките, които бяхме предвидели в съобщението. Знаете, че сме постигнали много напредък по прегледа. Сега обсъждаме проекто препоръката на съвета за примахване на пречките пред мобилността за обучение. Ние получихме много резултати от консултации по различни видове програми, като обучение през целия живот, е, Erasmus Mundus и други. Имаме също и пакет, който скоро ще излезе, свързан с е, обучението в е, ранна детска възраст. Така че предстоят много неща, които ще постъпят в вашата комисия за разглеждане. Искам да се спра на някои въпросите, които поставихте днес относно гаранциите. Аз трябва да разговарям с колегите от дирекцията по заетостта. Ние предлагаме такава гаранция да бъде въведена от държавите членки, защото това е въпрос от национална компетентност. Четири месеца след като завършат задължителното си обучение, да има някаква мярка която да е или подкрепа, плащане на обещетения за безработица или пък осигуряване на обучение. Вие подчертахте нуждата от добра координация между държавите членки. Това е добър пример за въпрос, който е изцяло в националните компетенции. В стратегията по образованието и обучението можем да констатираме доста напредък е, в е, процеса от Болони, разбира се, някои слабости. Имаме добри е, примери, че дори в сфери, които са в национална компетентност, можем да постигнем много неща. Сега преминаваме в етапа на наблюдение и анализиране на стратегията 2020 на работно ниво ние работим също, обменяме добри практики, имаме обсъждания с съответните министерства от държавите членки. Това е всичко, което имах да кажа на този етап и за мен представляваше интерес да чуя вашия дебат по въпроса. Председателката, благодаря. Господин Звер, отново имате думата. Благодаря ви много. Ще бъда съвсем кратък. Признателен съм на Европейската комисия за това, че изготви този документ. За нас това е възможност да подготвим наш доклад в тази област, така както ЕКОСОК и Комитета на регионите. Важно е да отбележим, че това е част от стратегията 2020. Освен седемте водещи инициативи, има програма за умения, компетентност и работни места. Ако комисията не подготви такъв материал, ще бъде по-трудно за нас да препоръчаме на държавите членки да модернизират своите образователни системи и своите пазари на труда. Работата, свършена от Европейската комисия в това отношение, е нещо, което приветстваме. Инициативата включва определени действия. Те не са особено радикални. Те допълват вече свършеното от комисията. Както беше подчертано, инициативата Младеща в движение няма за намерение да замени съществуващите програми. Ние искаме да подкрепим съществуващите програми, да могат да функционират те по-добре, повече млади хора да могат да участват в тях. Комисията постави а, трудна задача всички младежи да имат а, а, такива възможности. Това е трудно постижимо, но е вярно, че действително се поставяме амбициозни цели. Господин Кели каза, че когато пътуват, младежите се запознават с други култури, което им позволява по-добре да разбират различните контексти, но дори нещо повече. Ако младежите отиват в чужбина, те започват да разбират по-добре и собствената си култура. Ефекта на, от добрата мобилност е действително отличен. Госпожа Делова е докладчик в Сянка и заедно с нея ние гледаме на тази инициатива като на своя инициатива. Убеден съм, че следващото обсъждане на доклада в комисията ще бъде още по-конструктивно и по-положително, отколкото дискусиите ни до сега. Но дори и а, сега ние Получихме много положителни коментари, както и критики. Критиката е много важна, за да се изясним картината. Благодарен съм на докладчиците в Сянка за някои от критиките, които бяха отправени към мен. Що се отнася до равнопоставеността на половете, е необходимо тук да се подобри равния достъп до образование. Това не е въпрос само на равноправие на половете, нещо повече. Има разлики в социалния живот, в стандарта на живот. Има региони, които са по-необлагодетелствани, отколкото другите. Трябва да се фокусираме не само върху качеството, но достъпа до образование. Председателката, благодаря. Желаете успех, Милан. Надяваме се да получим един добър текст и това да послужи за вдъхновение на Европейската комисия, ако тя се нуждае от такова. И така, колеги, имам едно предложение. Ако сте съгласни, нека да разгледаме въпроса за наградата Лукс, защото все още ни остава малко време. Искам да припомня, че е, миналата година е, наградата Люкс беше голям успех е, в, 10, в държавите членки. И филмите бяха прожектирани е, в различните държави членки. Имаше и дебати след прожекциите. Сега имаме трима а, нови членове Filmpreis wie jeder andere, sondern ist ja ein Preis, der zu Да знаете, че тази награда е, е особена. Тя, целта е да поощри разпространението на тези филми. Така че тя се присъжда на филми, които имат значима за Европейския съюз тематика. mit den jeweiligen Verantwortlichen gesprochen haben, haben wir uns auf Folgendes verständigt. Е, ние говорихме с е, хората, които се занимават с организацията на 9 май, Деня на Европа, последният филм ще бъде прожектиран в е, всяка европейска столица с съответния превод или е заглавието, както е, така, както е преведено на езика на всяка една държава. Ние трябва да оценим филмите тук, да ги подберем, да изберем трите най-добри След това те ще бъдат прожектирани в столиците и след това ще има фестивал, на който трите филма също ще бъдат показани и след прожекциите ще има дебат. Трябва да подкрепим това. По този начин гражданите ще се заинтересуват повече от това, което се прави в Европа. Защото голяма част от европейската култура е свързана с киното и ние трябва да поощряваме европейското кино, за да държим конкуренцията с американските филми. Знаем, че на ще включим тези филми също така в различни фестивали Венеция, Берлин, Кан. Говорихме цял ден за европейската медийна политика и е, влязахме в контакт с е, представители на кинематографичните среди. И още нещо, което искам да знаете. Миналата. Und äh, Frau Costa war da und auch der Kollege Scuria. Wir haben Folgendes gemacht. Im Миналата година, както знаете, в рамките на наградата Люкс поканихме млади е, любители на киното от 27-те държави членки, по един от всяка държава членка. И прожектирахме филмите за тях позволихме и да, да ги обсъждат помежду си. Това беше създаде се един истински европейски климат в рамките на присъждането на тази награда. И много добре е да винаги, когато ще се прожектират тези филми, да се организира след това обсъждането им. Така че на 8 и 9 май има тази прожекция. Вие след прожекцията може да вземете, да кажем, всеки от вас да вземе тези филми и да ги прожектира или да организира по-скоро прожекцията им във вашите избирателни окрази. и след това да организирате дискусия, например. Защото по този начин нашето послание ще достигне до хора, които иначе не се интересуват от Европа. В рамките на генерална дирекция комуникация отговаряща Бертран Петие Мари Зела, една италианка, които се занимават с наградата Лукс. и те могат да ви обяснят в подробности какво точно можете да направите, за да ползвате тези фирми. В, областта на политика, в политиката, в областта на енергетиката, на образованието, може да се организират дебати, като се използват именно прожекциите на такива филми. Говорих с госпожа Хана, има редица възможности, просто трябва да се използват. Целта е да ентусиазираме младите, да ги приобщим към Европа и филмите са отлично средство за това. Така че ми се ще да можем да организираме прожекции на тези филми, да организираме дискусии. След това Това мислех да кажа утре, но сега присъстват е, доста членове на комисията и реших да го направя сега. Има документ, който ще ви бъде раздаден на английски и френски. И може да го обсъдите и с колеги, които не са членове на комисията по култура, да кажем, економическата или правната комисия. Мисля, че там има колеги, които биха проявили интерес. Това толкова по наградата. По време на прожекцията на филмите ще има и изслушване, както направихме миналата година на което ще бъдат поканени е, представители на кинематографичните среди, например Вим Вендерс. Е, а, е, ние мисля, че вече сме си изчерпали е, процента изслушвания. Така, в документа ще ви бъде раздаден английски. Надявам се, че ще бъдете ентусиазирани както и аз. Аз ще се връщам към тази тема по-нататък, за да ви потикна да действате. Сега започваме заседанието на координаторите. Благодаря ви.